Учредителното заседание на Комисията по външни работи на новоучредения парламент е открита. Моля да имате предвид, че днес сме се събрали за да изберем бюро на комисията, състоящо се от председател и четирима заместник председатели, съгласно член 191 от правилника. Дневният ред включва първо избор на председател на Комисията по външни работи, следвано от избор на заместник-председатели. Обявявам, че имаме нужния кворум съгласно член 195 алинея 2. Това е една четвърт. За това моля сега за предложение за председател. Това може да се направи от председателя на партийната група или поне от петима депутати. Затова искам сега представителите на политическите групи да представят своите кандидатури. Госпожа, господин Салафранка от името на НП. От името на нашата група НП и в съответствие с мнението на господин Брок. Предлагаме господин Абатини, който е добре известен на мнозина от вас, тъй като той беше заместник-председател на Комисията по транспорта. Има голяма международна, голям международен опит. За мен е чест и удоволствие да представя господин Албертини като наш кандидат за председател на комисията. Благодаря, господин Салафранка. Има ли други предложения? Няма. Благодаря ви. Преминаваме към избор на председател на комисията. Има ли някой, който иска гласуването да бъде тайно? Една шеста, т.е. 13 членове, трябва да предложат тайно гласуване. Няма такива предложения. В такъв случай единственият кандидат е господин Албертини и аз го обявявам за избран за председател на комисията. Искам да поздравя господин Албертини като досегашен, досегашен председател на комисията и да го приканя да заеме председателското място, за да продължим по-нататък с номинациите и избора на заместник-председатели. Permettetemi, prima di procedere al seguito delle... Преди да продължим с нашата работа, бих искал да кажа няколко неща Най-напред искам да благодаря на всички вас, на онези от вас, които присъствате на това заседание. Искам да ви благодаря за доверието, което ми оказахте. Искам да благодаря на членовете на италианската делегация, в частност, които направиха този избор и предложиха моята кандидатура. Мой дълг е да изразя благодарност към колегата и приятеля, който можеше да стане председател на Европейския парламент, Марио Марио Мауро, но но в резултат на, на преговорите той щедро се оттегли от съревнованието за председателското място на Европейския парламент. Искам да отдам дължимото на него. Сред вас сигурно има много по-компетентни компетентни хора, които биха били подходящи за председатели на тази комисия. Но ако се върна назад в моя опит като бизнесмен, като кмет на Милано дълги години, струва ми се, че мотивацията за това че бях предложен и за моя успех е, че имам висококачествени сътрудници, с които винаги съм се гордял. Мисля, че дължа на тях в голяма степен този пост – и се надявам, че ще мога да разчитам на тяхната висококачествена работа и в бъдеще. Аз поемам смирено тази задача с истинска ангажираност и съм уверен, че мога да разчитам на моите технически сътрудници, на сътрудниците на бюрото, както и на всички вас, членовете на тази комисия. Обеден съм, че мога да разчитам на всички вас за подкрепа. Мисля, че можем да преминем по същество по дневния ред и следващата точка е избор на заместник-председатели. в съответствие с взетото решение. Няма да правим предложенията по групи, а на индивидуална основа. Първо бих искал да разбера кого излъчвате за първи заместник-председател на тази комисия. Давам думата на представителя на политическите групи. Има ли някой, който иска да направи предложения. Господин Белка. Благодаря, господин председател. Позволете ми първо да ви поздравя за избора за председател. Обеден съм, че ще работим добре заедно и смятам, че е, този избор беше е, много уместен. Позволете ми от сега да ви е, пожелая благословени години е, и успех в новата ви функция. Бих желал да е, предложа за първи заместник председател на Комисията по външни отношения колегата Форера. Той е, разполага с е, дългогодишен международен опит. Е, в продължение на 5 години бе председател на е, външната комисия в е, Италианския сенат. Е, Работил е и в рамките на съвета е, на Европа, така че е, съм убеден, че ще бъде много подходящ за първи заместник председател. Господин Панцери също пожела да вземе думата. Имате я. Благодаря, господин председател. Аз подкрепям е, е, предложението за първи заместник председател и ще добавя още политически е, аргументи в полза на това предложение. Става дума за е, личност, която наистина заслужава тази позиция, но същевременно е, колегата, е, който се предлага, е евроскептик. А това може би не е най-доброто в този случай тъй като става дума за не само за европейската е, външна политика. Става дума за е, дейност, която при всички положения е институционално е, ориентирана. Така че би трябвало да се представя една съвсем ясна позиция, когато си първи заместник председател и би трябвало да бъдеш проевропеец. Благодаря ви. Благодаря, господин Танок има думата. Благодаря, господин председател. Не познавам господин Рибейра, но възразявам срещу това да се изтъква факта, че той е евроскептик. Ние сме еврореалисти. С моя, моят колега Джефри Ван Орден беше заместник председател а, на тази комисия. Той би се гордял с, с наименованието еври, евроскептик, така че има много сериозен дебат по а, въпроса в каква посока трябва да върви Европа и това по никакъв начин не бива да пречи на неговото избиране. Благодаря господин Танок за вашето наблюдение. Сега господин Луначек иска думата. Благодаря, господин председател. От името на групата на зелените искам да желая, че ние ще подкрепим избора на колегата Подела за първи заместник председател. Ще добавя още няколко съображения. За мен е особено важно ръководството на нашата комисия по външни отношения да представлява всичко това, което разбираме под понятието Европа, един на многообразието. И за това е, очаквам от заместник-председателите да е, се застъпват е, за правата на малцинствата, за правата на иммигрантите в Европа, тъй като това е част от нашето европейско многообразие и се надявам, че е, в това отношение е, първият заместник председател ще изиграе една много важна роля. Благодаря ви, госпожо Луначек. Ако няма други кандидати, моля, имате думата. Господин председател, Системата ДОНТ ни дава възможност да разпределим постовете в зависимост от броя на местата на съответните групи. Ако след като има такова правило, трябва да се спазва. Проблемът е, че Моите колеги имат силни политически резерви. И това не е резерва към, към господин Провера, но към партията, която представлява. Ето защо ние искахме да кажем, да изразим ясно своята си, своята резерва, своята загриженост и своето желание, ако той бъде избран да подкрепя проевропейска ориентация и проевропейска политика. И ако има гласуване, моите колеги току-що решиха да се въздържат. Благодаря на вас. Колегата Брок поиска думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Аз също ви поздравявам най-сърдечно за избора за председател на комисията и се надявам, че под вашето ръководство, е, на базата на вашия богат опит, е, ще е, имаме интересни заседания и ще имаме възможност да работим много интенсивно през предстоящите две години и половина. Много компетентно се ръководеше до този момент Комисията по външни отношения и аз благодаря на досегашния председател също за всичко това, което той направи. Споделям е, загрежеността и притесненията на някои от колегите във връзка с проевропейската ориентация или евроскептицизма. В никакъв случай обаче не можем да определяме, така да се каже, ориентацията на избраните по време на изборите за Европейски парламент депутати. Инак бих имал притеснени и по отношение на много други неща. Така че ние се надяваме, че е, господин Провера ще провежда една адекватна политика е, на този е, пост, защото инак ще имаме е, много проблеми в рамките на общата е, европейска политика. И затова аз се надявам, че е, като отговорен човек и сериозен е, депутат, той ще провежда именно една такава политика. Ние чухме а, е, много мнения. Ще чуем сега и господин Ван Орден. И мисля, че това е достатъчно като становища по кандидатурата, така че после ще преминем към избор. И аз искам да ви поздравя във връзка с избора ви за председател на комисията. Малко ме притесниха направените забележки. Аз съвсем не съм застъпник, поддръжник на предложения кандидат, но като въпрос на принцип. Всички ние сме избрани е, от нашите избиратели възоснова на демократичен мандат и много от нашите избиратели имат различни становища за характера и бъдещата посока на Европейския съюз и това е което представляваме ние. И не смятам, че е уместно да се налага някаква ортодоксална философия на унези, които бъдат избрани за председатели, заместни председатели на комисиите. А, ние следва да спазваме демократичните правила и процедурите, които сме приели. Така че нека да бъдем ня малко по-внимателни в изразите, които си използваме. Това е единственото, което исках да кажа. Благодаря. Ако има други кандидати, ако искате да издигнете други кандидати, а, иска ли някой да гласува, да се гласува тайно? Не. Ето защо господин Рибела ще бъде избран с ръкопляскане като първи заместник председател на комисията, затова го каня да дойде на трибуната. Преминаваме към избора на втория заместник председател. Надявам се да няма толкова дълга дискусия, но разбира се, ако някой иска да се изкаже, ще му дам думата. Кой? господин Северин. Благодаря, господин председателю. Извинявам се, че при предишното ми изказване пропуснах да ви поздравя за избора ви за председател. Искам да изразя нашето желание да си сътрудничим за доброто на нашите граждани и на този парламент нашето предложение за втори заместник-председател на Комисията по външни работи е господин Йоан Мирча Пашко. Той е познат на по-зрелите, тъй като ние нямаме стари членове на комисията. Той беше заместник-председател на тази комисия и преди. Тогава беше четвърти заместник председател, сега малко се издига и го предлагаме за втори заместник председател. Надяваме се той да бъде гласуван за заемането на този пост. Той е бил министър на отбраната на Румъния няколко години. Има опит в международните отношения и считам, че неговият принос ще допринесе за нашата работа. Благодаря ви много. Благодаря, господин Северин. Искам да попитам дали има други кандидатури или дали има някой от другите групи, който иска да каже нещо. Тогава в съответствие с правилника искам да попитам дали има някой, който иска да предложи тайно гласуване. Изглежда, че няма. В такъв случай можем да обявим господин Пашко за избран чрез ръкопляскания. Сега преминаваме към избора на третия заместник председател. И бих искал да попитам кой ще направи предложение за кандидатура. Кой ще вземе думата? Господин Брок. Господин председател, от името и на колегата Салафранка и групата на НП предлагаме Доминик Водис. А, прекъсването беше по технически причини, телефонира се. И така, Радвам се, че мога да ви предложа за този пасът един много опитен колега, който от дълги години работи и в парламента. Преди това е бил кмет на Тулуза, заемал и много други политически функции. Така че колегата разполага с много богат и разнообразен опит. Моля ви, приканвам ви да подкрепите това предложение. Презенти, е, E Ако няма други предложения или предложения за тайно гласуване, предлагам да гласуваме чрез ръкопляскане за господин Бодисен като трети заместник председател и го моля да вземе мястото си на трибуната. Преминаваме към е, избора на четвъртия заместник председател. Ще използваме същия метод. Е, искам да попитам кой от колегите ще направи предложение за кандидат за четвърти заместник председател на Комисията по външни работи. Благодаря от името на моята група. Това е ГУЕ. Северна зелена ливица. Искам да ви поздравя за избора ви. Господин Мелчен е нашия кандидат за четвърти заместник е, председател. Господин Мелинчон има 20 годишен опит в Френския сенат. Участвал е в работата на Комисията по външни работи на Сената и е бил нейн секретар. Ние предлагаме неговата кандидатура. Благодаря ви много. Благодаря за предложението. Има ли други предложения? Има ли желание за тайно гласуване? Очевидно няма такъв случай мисля, че можем да обявим чрез ръкопляскане господин Миленшон за четвърти заместник председател и да го приканя да вземе мястото си тук на трибуната. Grazie, Presidente. Bene, prima di eh, procedere alle... Eh, Преди да преминем към заключителните съобщения и дневния ред за следващото заседание, искам да кажа, че ние сме изправени пред ситуация, която ни връща към нашите корени. До мен а, седи колега. който има отворено отношение към регионите, Светеца, който е покровител на Милано, всъщност не е родом от Милано, а от Триес, така че е истински европеец. Той е бил избран за епископ но имал доста проблеми с останалите институции и е трябвало да преценява какви решения да бъдат вземани. И той създава един модел за такива отношения и аз смирено смятам да се придържам към същия модел – и да зачитам достоинството и опита на всички от тази комисия, убеден съм, че по този начин ние ще можем да работим съвместно добре. Аз не очаквам да уча някой на каквото и да било. Очаквам а, да работя чрез вашата подкрепа. Аз високо а, ценя дискусиите и изразените различни мнения. Следващото ни заседание ще бъде следващата седмица, във вторник, 21 юли от 15 часа в Ян Q2 2. Искам да поздравя всички ви за избора. От името на групата на зелените искам да подчертая, че е много жалко, че няма нито една жена като член на бюрото. И е жалко, че нито една от групите не представи жена кандидат. Но желая на всички ви отлична работа и добро сътрудничество. Да, вашата бележка се ползва от моята подкрепа. Бих искал да подчертая също, че въпреки, че няма жени, които да са заместник-председатели на комисията, ние имаме доста жени координатори в тази комисия, което означава, че те са добре представени и имат водеща роля в тази комисия на 21 сутринта ще има заседание на бюрото от 11.30 до 12.30 в зала АСП 1Е1. Е Ако нямате други бележки, искам да пожелая на всички ви всичко най-добро и успешна работа!